в рамките на преговорите заедно с парламента. И така, госпожа Бацели, много моля да бъда извинен. Сега вече имате думата по вашата тема цени на хранителните стоки в Европа. Позволете ми първо да благодаря на всички членове на нашата комисия и на членовете на всички останали комисии, е, както и на представителите на Европейската комисия, които участваха в изготвянето на този доклад. Господин комисар, много просто е да се зададе въпрос на хората, които влизат в супермаркета. Когато купуват едно мляко, дали го купуват заради, заради бутилката или заради млякото. Защото Казвам това, защото в последно време изглежда, че потребителите купуват неща, които се рекламират от производителите, но е, цената на която а, го купуват не отговаря на неговата реална стойност. селските стопани и животновъдите вече са напълно анонимни, що се отнася до потребителите. Те е, не участват нито в, в формирането е, на крайната цена, нито в начина по който са подбрани съставките. Необходимо е да разгледаме пазара на едро и пазара на дребно, за да се види кой печели от спекулации. В крайна сметка, ние не искаме економика на Дивия Запад. Искаме економика, която се основава на вътрешните права на Европейския съюз, на вътрешното право, така че искаме всичко да работи по прозрачен начин. Тук има два основни въпроса. Първо, подхода към потребителите и производителите чрез качествени политики в областта на храните, като се полагат и усилия потребителите да се доближат до производителите. Второ, трябва да осигурим достоен доход за селските стопани чрез стратегии на ценообразуване, които да включват контрол и наблюдаване на всички отрасли, които се, се докосват до производството на храни. Тук говорим за най-различни типове предприятия и всички трябва да могат да работят по правилата на вътрешния пазар, а не да се кланят на правилата на многонационалните картели. Потребителските цени спадат. Виждаме концентрация в всички фази на производството, включително в предприятията за преработка. Това означава, че няма справедлива конкуренция и е необходим план за действие. От фермата до вилицата. Следващата намеса след надзора на финансови отрасла би могла да бъде специален контрол върху пазара на храните. Много хора имат впечатление, че именно спекулантите и огромните вериги от фермата до домакинството надуват цените на хранителните продукти. Само ако обхванем цялата картина, можем да оценим реално проблемите на този пазар. Това е пазар, който трябва да работи в полза и на европейските граждани, и на селските стопани. Необходимо е да се осигури доверие в институциите и здрави правила на вътрешния пазар. А, преди всичко бих искал да, да благодаря на госпожа Бацели за а, този важен доклад за цените на хранителните стоки в Европа. Както ви всички знаете, кризата засегна сериозно всички е, сектори на европейската економика, включително и земеделието. И положението е особено сериозно в, в някои сектори, като млекопроизводството и месопроизводството. И трябва да имаме един ефикасен селско-стопански сектор, ако искаме да преодолеем по-лесно последиците от кризата. И затова въпросът за цените на хранителните стоки продължава да бъде на вниманието на Европейската комисия. Да се предотврати рязко покачване на цените в средносрочен и дългосрочен план да се е, е, избегне нестабилността на цените за консуматора. Споделям напълно загрежеността, която изразява доклада по отношение на е, цялостното функциониране на производството и ценообразуването. За потребителя е необходима повече и по-добра информация. От миналата година Комисията взе е, редица мерки, за да се подобри е, положението в тази област, е, включително по отношение на конкурентоспособността и конкуренцията. Беше издадена зелена книга миналата година. В съобщението за цените на хранителни продукти миналата година комисията предложи пътна карта за по-добро функциониране Абсолютно важно е да се прилага да се прилагат инициативите на тази пътна карта, включително Европейската обсерватория на цените на хранителните стоки. Необходимо е по-голяма прозрачност в цялостното ценообразуване. Особено важна е симетрията при преговорите между производителите и а, останалите участници в цялата верига на, от производството до потребителя. А това ще бъде една от първите стъпки към а, внасене на равновесие в а, а, преговорите между участващите страни. онези, които произвеждат и онези, които продават на древно, трябва да се придържат към правилата на конкуренцията, на изпълнението на инициативите, подети в пътната карта, ще ни позволят да решим проблемите, повдигнати с основание от госпожа Бацели. Благодаря ви. Ще гласуваме по този доклад в четвъртък. А сега позволете ми да дам думата на е, госпожа Мария Бади Кочет, художествено образование в Европейския съюз е темата. Благодаря, господин председател.